E, Председателят. Уважаеми колеги, съобщения от името на баронеса Аштан по въпроса за принципите на правовата държава в Русия. Бих искал да дам думата от името на върховния представител на госпожа Дюри. Заповядайте, имате думата, госпожо. Much, Благодаря ви, господин председател. Почитаеми депутати, по молба на Бронеса Аштен, унгарското председателство на съвета представлява върховния представител и заместник председател на комисията по време на този дебат. Баронес Аштън, както вие знаете, в момента е в Северна Африка и Близки изток. Бих искала да ви благодаря за това, че поставихте въпроса за правата на човека и върховенството на закона в Русия. Защото независимо от много положителните сигнали, идващи от президента Медведев миналата година, реалната ситуация с човешките права в Русия, особено в Северен Кавказ, остава много обезпокояваща. Насилието, тормозът и заплахите срещу активните политици, адвокати и независими журналисти предизвикват сред нас огромна загриженост. Броят на случаите, които подкрепят това твърдение, е неприемливо висок. Бруталните нападения на руските журналисти Оля Кашин, и Анатолия Дамчев и еколога Константин Фетисов са сред най-последните случаи, напомнящи за климата на несигурности и заплахи, срещу журналистите, активистите и защитниците на човешките права. Независимо от уверенията на най-високо ниво, много рядко престъпниците се изправят пред съда и получават осъдителни присъди. Отговорността за насилието и заплахите срещу защитниците на човешките права и е, позволете ми да ви напомня случаите с госпожа Стемирова, госпожа Политковска, госпожа Бабурова, господин Маркелов и много други оставят важен показател за независимостта и ефективността на съдебната система в Русия. След като тези престъпления остават неразкрити, климатът на безнаказаност продължава да преобладава. Разбира се, има и положителни тенденции. Тук следва да спомена решението на общинските власти в Москва да разреши мирни редовни демонстрации, които до преди миналата година са били забранени. Това са демонстрациите на организация член 31 и Денят на гнева. Ние приветстваме това решение. Същевременно продължаваме да получаваме съобщения за произволни арести на мирни демонстранти, включително и лидери на опозицията – на същите тези разрешени демонстрации, както и по време на други протести в цялата страна. Това предизвиква нашата сериозна загриженост. Свободата на словото, на събранията и издруженията са предпоставки за развитието на съвременното общество. Всички тези свободи са въплатени в Конституцията на Руската федерация. Всички те са също част от ангажиментите, поети от Русия като член на ОНЕ на ОССЕ и Съветът на Европа. Европейският съюз категорично призовава Русия да спазва своите ангажименти и да гарантира тези права на своите граждани. Президентът Медведев помоли своят съвет по човешки права да проучи делата срещу Ходорковски и Лебедев, а също така и Макницки. Ние приветстваме това решение. Европейският съюз винаги открито е заявявал за своята сериозна загриженост относно начина по който са се провеждали тези съдебни процеси. Президентът Медведев често се изказва срещу това, което той нарича правен хилизъм, твърде разпространен в Русия. Европейският съюз е готов да подкрепи усилията на Русия да се преодолее това явление, като се започне с реформа на съдебната система. Обедени сме, че реалната модернизация изисква зачитане на върховенството на закона и равното и справедливо прилагане на закона. Затова ние споставяме върховенството на закона в центъра на нашето партньорство за модернизация. В този контекст вече са били подготвени конкретни дейности, например създаване на система за обжалване при гражданско-правни и наказателно-правни дела в Русия в тясно сътрудничество с администрацията на президента и съвета на Русия Русия, и Съвета на Европа, извинете. Ние сме готови да работим с Русия по този въпрос, както и по нови проекти срещу корупцията и изпълнението на хакските конвенции. Ситуацията в Северен Кавказ е особено безпокояваща и изисква спешни действия. Приветстваме новата стратегия за економическо и социално развитие и усилията полагани от заместник министр-председателя господин Хлопонин. Но много повече трябва да се направи, за да може да има траен отговор на предизвикателствата, проистичащи от дейностите на терористите, които извършват варвар варварски действия срещу цивилно население. Продължаващата безнаказаност, имунитет на силите за сигурност, които оперират в Чечня, подклажда недоволството и терора в региона и е източник на дълбока загриженост за нас. Ние Почитаме памета на всички, които са загубили живота си, онези, които са станали жертви на агресията поради своята професия или убеждения. И също така изказваме нашето уважение към онези, които са били достатъчно смели, за да не бъдат възпрени от своите граждан, от своята гражданска ангажираност. Като цяло, господин председател и почитаеми депутати, сегашният доклад не е много положителен, обаче има положителни признаци за ситуацията с човешките права в Русия, обаче много често те се помрачават от движение назад. И като цяло не са постигнати реални подобрения. Обаче това не трябва да ни обезкуражава. Значителният брой на решенията на Европейския съд по човешките права е важен стимул за развитието на руското право когато става дума за зачитането на човешките права. Ние сме ангажирани в сериозен диалог с Русия по човешките права и Русия приема това. Разбира се, тя го използва също така, за да критикува това, което тя смята, че са недостатъци на Европейския съюз. Ние ще продължим тази наша ангажираност и не виждаме альтернатива на нея. Благодаря ви. Мадам президент, благодаря, госпожо председател на Европейския съвет на Европейското председателство. Сега нека да дам думата на представителя на НП, господин Шепфлин. Uh, you, Благодаря, господин е, комисар, уважаеми депутати. Вие знаете, че това, което в Русия се нарича законова система, не отговаря на нормалните критерии за подобна система. Това се отразява и на отношенията на Руси, Русия с други страни. И когато Европейския съюз влиза в отношения с Русия, трябва да се отчитат и такива фактори, примерно корупция, насилие и други. Взаимоотношенията между Русия и Запада са подложени на елементи на несигурност и на пълна липса на прозрачност и е, отговорност. А руските е, граждани живеят един живот, който е, е подложен на произвол и в където не се спазват ангажиментите за основните човешки права. Европейския съюз такъв смисъл няма избор да живее в такава странна ситуация, да спазва самия той закон и да се съгласява Русия да не ги спазва. Господин Севенир, от името на социалистите и демократите. Господин председател, дами и господа, начинът по който се споделя властта между държавата и членовете на обществото определя решенията на политическо ниво, а предвидимостта на тези решения и тяхното приложение се гарантира от честността, професионализма и независимостта на съдебната система. Европейският съюз и Русия могат да работят заедно, само ако моделите на споделяне на властта и е, съдебните системи при тях им, имат е, някаква е, съвместимост. Така че трябва да се борим за оперативна съвместимост, а не да сочим с пръст. Русия е член е, на съвета на Европа и съвета на Европа има правомощи да се занимава с функционирането на правата на човека и на върховенството на закона в Русия. И за това именно съветът на Европа трябва да се занимава с този въпрос. А, тъй като Европейския съюз в момента е в процес на присъединяване към Европейската конвенция за правата на човека, е, той трябва да използва своята нова позиция като е, бъдещ е, член, подписа тази конвенция, за да насърчи Русия да спазва правата на Русия. Ние сме силна институция след влизането в сила на Лисабонския договор. Именно заради това трябва и да се ограничаваме. Не може да се оставяме да ни водят емоциите, не може да пренебрегваме и ценностите си. Не можем да бъдем и прокурори, и съди едновременно и не може да се задействаме само заради някакви твърдения на лобистки групировки. За нас е, обективността е най-важното и силно средство за работа в диалога с Русия, защото трябва да работим по стратегическо партньорство а не да започне отново студентната война. Председателя, госпожа Кристина Юланд от името на Алде. Благодаря. Ние смятаме, че Русия е важен партньор на Европейския съюз. Затова очакваме Русия да спазва международните си задължения и да зачита конституционните права на гражданите си. Факт е, че нарушаването на човешките права, гражданските свободи и принципите на на правата държава са станали разпространени в Русия. Беззаконията и корупцията са довели до емигриране на 300 000 граждани от Русия само през миналата година. Трудно е да се, предвиж, да се предвиждат инвестиции в този климат. Руските власти очевидно прилагат неконституционен правен режим. И ситуацията в Северен Кавказ само доказва това. Е, Руската конституция предвижда основи за многопартийна система, но де-факто системата е еднопартийна с един маргинализиран парламент. Бих искал да попитам представителя на съвета, кои наказателни мерки и санкции ще бъдат приложени спрямо тези длъжностни лица в Русия, които пряко носят отговорност за нарушаване на човешките права и за изкривяване на принципите на правовата държава. Европейския съюз трябва да бъде последователен спрямо трети страни ще подкопае авторитета на Европейския съюз това, че може би ще се правим, че не забелязваме някои груби нарушения в определени страни, докато налагаме санкции на други страни за същите нарушения. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо. Господин Вернер Шулц от Зелените. herr präsident meine damen und herren! die russische föderation ist trotz Господин председател, дами и господа, Руската федерация, независимо от своята конституция, не прилага разпоредбите на правовата държава. Те трябва да имат независима съдебна система, свободна преса, но една трета от случаите на съда за човешки права са от Русия. Руските съдилища много рядко успяват да наложат присъди. Ние трябва да се борим с правния нихилизъм, и с правния цинизъм, който съществува там. Съдебната система в Русия се интересува повече от своите амбиции. Примерно случая Ходорковски. В този случай присъдата бе диктувана от интереси и едва ли не там действат принципите на лагера ГУЛАГ. Както и ръководството, така и правната система са обект на контрол и на преследване. Журналисти биват атакувани, убивани. случая с адвоката Магницки, който е бил затворен и е починал в затвора, също пример. Задълженията за човешки права трябва да се спазват, ако Русия иска да върви към демокрация, а също и президентските избори трябва да бъдат е, справедливи, да се дават равни права на всички кандидати. Благодаря. Господин Чао Станок, консерватори и реформисти. Благодаря, господин председател. Русия е важен партньор за Европейския съюз е, в много области, но не може да се смята, че Русия е истинска демокрация, където има върховенство на закона. Не са разрешени въпросите за убийствата на журналисти, а, полити... а съдебните процеси спазват политически инструкции. И въобще, как така Русия е член на съвета на Европа? Наскоро видяхме грами от Wikileaks, които показват, че Кремъл съвсем не приема ангажиментите си на сериозно. Правителство, управлението е авторитарно и има 27 000 дела в Европейския съд по правата на човека, които са заведени срещу Русия, а също времено се обсъжда въпроса дали Русия да даде права на глас на затворниците. Така че положението да Русия, е, в Русия е незавидно и е, това се, е, трябва да се отрази на нейното членство в тази организация. Председателят, благодаря, колега, говорихте твърде бързо, което затрудни преводачите. Господин Бруно Голниш има думата. How long, Mr. President? Combien de temps, s'il vous plaît? Колко време имам, господин председател? Една минута. Парламента трябва да търси Русия да изпълнява човешките права. Господин Танок говори за Жулиан Санш, който е дисидент, който пуска информацията на Wikileaks и сега се отказва екстрадицията му от Обединеното кралство. Господин Асанш е обвинен в изнасилване на две жени, а също има случаи, в които ние в края на краищата тези две жени се твърди, че те не са били изнасилени, защото е било секс, в който те са били съгласни да участват, но кого защитаваме ние тук? Отново виждаме примери, че се нарушават свободите на хората. Председателят прекъсва и казва, извинявайте, дискутираме проблемите на Русия. Micro. Yeah, yeah. Dear colleague, dear colleague. Yeah, yeah. I understand. Да, разбирам, но в е, дневния ред е дискусия по положението в Русия, така че много съжалявам, не може да се сменя темата по средата на дискусията. Съжалявам, колега. Сега госпожа Рия Оман Руитен. Една минута, моля. Благодаря, господин председател. Днес дебатираме това, което е предизвикано от самите руски лидери, начало с президента Медведев. Те много често изтъкват необходимостта от спазването на принципа на правовата държава. Обаче има твърде много конкретни примери за това, че тази модернизация не се извършва. Когато разглеждам корупцията, която според мои източници нараства в Русия, въпреки въвеждането на законодателство срещу корупцията, когато разгледаме случаите с арести на правозащитници, например, някои от тях са получили наградата Сахаров, ние виждаме, че модернизацията на Русия е само на думи. Докато преговаряме по споразуменията между Европейския съюз и Русия, много обезпокояващо е да видим в доклада за напредък само пет изречения за модернизацията в сферата на утвърждаването на принципите на правовата държава. Мисля си, че ние имаме повече знания в тази област, както и опит. Смятам, че парламентът трябва да призове Русия да въведе принципите на правовата държава. Господин Флекенштайн. Благодаря, господин председател. Много жалко е, че дебатът, който провеждаме днес, беше включен в дневния ред на пленарното заседание в последния момент и, и за това върховният представител нямаше как да присъства тук. Катрин Аштън работи през последните месеци с съвета и се опитва да направи така, че сътрудничеството на Европейския съюз с страни като Русия да може да се подобри и да има координиран подход. И аз лично смятам, че би било много по-полезно, ако бяхме решили да не провеждаме дебата в нейно отсъствие. Русия е наш стратегически партньор по много причини и заради това се притесняваме от вътрешните развития там – освен това, има различни програми, като партньорство за сътрудничество. А, например, по които се работи. В програмата са заложени важни цели за подкрепа на развитието в Русия. Това партньорство трябва да е отползва за гражданите. Трябва да се модернизира подхода към Русия, да се осигури по-плодотворно сътрудничество и да се поженат ползите. Ако искаме устойчив подход, ако искаме модернизация, не трябва да се борим само за технологическа модернизация или е, за модернизация на руската економика, а трябва също така да се борим за зачитането на върховенството на закона, за да може гражданите да разчитат на една добре действаща правна система, за да могат да имат ам, увереност, когато се опитват да въвеждат иновации. Господин Проташевич, една минута. Благодаря ви, господин председател. Както и много други колеги, които вече се изказаха, присъединявам се към това абсолютно очевидно изказване. Русия е стратегически партньор за Европейския съюз. Но и в економически аспекти, що се отнася до сигурността в цял свят. Точно за това ние проявяваме такъв интерес към тази държава. Виждаме обаче много безпокояващи тенденции. Само 3% от руснаците вярват, че те имат поне някакво влияние върху политическия живот в тяхната страна. 60% казват, че те не могат да защитават правата си и 82% казват, че политиците не се придържат към действащото законодателство. Това е една много мрачна картина в една страна, която е важна за нас но само економическото развитие не е достатъчно. То не е само цел. Правовата държава е изключително важен въпрос и ние трябва да се средоточим върху този аспект. За една минута следващия оратор. Благодаря, господин председател, драги колеги. Като изключим аспектите на економическо сътрудничество, и за да се откликне на глобалните предизвикателства е много важно ситуацията правова държава в Русия трябва да бъде записана в дневния ред. Напоследък много се говори за стабилност в Средиземноморието и е, се показа това, което не е стабилност, а именно авторитарните структури. А това, от което страда Русия по отношение на стабилността, ако нямаме предвид политическата стабилност, се преследват журналисти и борци за правата на, човека, на човека. Смятам, че наистина е много важно да говорим за това, за този вид стабилност. И в отношенията, които ще поддържаме с Русия близките години и месеци, е, ще дадем е, ясно да се разбере, че Русия застрашава бъдещето си, ако не установи правова държава. Благодаря. Благодаря. Преминаваме към спонтанните изказвания. Благодаря, госпожо председател. Поредица от независими журналисти и активисти за правата на човека бяха арестувани и преследвани в Русия. Но нито едно престъпление не беше извадено на светло и нито един престъпник не беше осъден какво можем да направим във връзка с увеличаване на прозрачността. Вчера Наталя Василева декларира, че не бе, е, присъдата не беше произнесена от съдебните власти, от съдиите, а от политиците. Има много други подобни случаи и една конкретна мярка може да бъде взета поне от Европейския съюз, за да покаже колко сериозно се отнася към проблемите, свързани с върховенството на закона. Трябва да бъдат направени необходимите движения в тази посока. Благодаря, господин Уотсън. Благодаря, госпожо председател. Много от нас тук в пленарна зала разглеждат Русия като част от голямото европейско семейство и нашите надежди, че след падането на Берлинската стена Евро... Русия ще се приближи към Европа, за съжаление не бяха оправдани. И това предизвиква сериозно притеснение у всички нас, които искат да видят демокрацията и върховенството на закона да бъдат реалност за руския народ. Аз се надявам, че комисията ще приложи натиск върху върховния представител, за да може а, да бъде по-твърда нашата позиция спрямо Русия ние трябва да разискваме правата на човека както подобава, но нека да не им позволим да ни водят а, по посока на това ние да, да перем техните пари, да образоваме техните деца в гимназиите и университетите си и да им предоставяме възможност да си почиват по нашите курорти. Ние трябва трябва да започнем да се движим към така наречената етична външна политика. Госпожа Халтанен. Аз се присъединявам към колегите, които казват, че трябва да намерим възможно най-интелигентните решения и мерки, за да предизвикаме по-голямо уважение към правата на човека. И за това искам да се обърна към върховния представител със средния въпрос – готова ли сте да поемете действия прямо тези, които нарушават правата на човека? На 15 декември ние издигнахме глас а, за замразяване на активите и собствеността на 60 чиновници, а, които имаха нещо общо с смъртта на господин Бабницки, а, който а, почина в затвора. И наистина, госпожо Върховен представител, наистина ли е вярно, че съдията, който ръководи съдебния процес срещу Ходорковски и Лебедев, е написал присъдата под ръководството на а, окръжният а, комитет. Русия е една от най-значителните партньори на Европейския съюз. Русия, може да се каже, има да възприеме обичая да поддържа демократичните ценности на първо място, въпреки борбата с тероризма и с ислямския тероризъм нещо, което е много чувствително като тема за всички нас. Ние трябва да разглеждаме тези въпроси на базата на открит диалог и партньорство и да се опитаме да помогнем на Русия да подобри своята система а не само да даваме уроци на а, Русия. Ние трябва да говорим с тях като с приятели и ние имаме интерес в а, разцвета и подобряване на ситуацията в Русия и в цяла Европа. Да, благодаря. Господин Шулц е подготвил резолюция, която е много добре обоснована с факти и с изводи, но все пак не можах да разбера какво иска да каже господин Флекенштайн, защото ако а, правилника не ми позволява да задам въпрос, то тогава какво става? дали той иска ние да се въздържим да подкрепим тази резолюция или точно обратното, с сърце да ги подкрепим. Благодаря. Господин Факенстайн, искате ли да отговорите? I didn't listen. Sorry. Не слушах, съжалявам. Но лично ще се срещнем, ако искате. Аз мога да дам възможност на господин Саран да си повтори въпроса. Не съм сигурен дали предлагате да подкрепим тази резолюция на господин Шулц или искате от нас да се въздържим да я приемем по време на тази сесия. Благодаря, господин Флекенстайн. I will vote for the resolution, yes бих гласувал за резолюцията. Благодаря. С това се изчерпва списъка от желаящи да се изкажат за привличане на вниманието. А сега ще дам думата на върховния представител а в момента, в който сте готови да отговорите. Благодаря. Президент. Uh, благодаря, госпожо председател, почитаеми членове на Европейския парламент. Аз първо искам да благодаря на всички е, за уместните въпроси, които зададоха по време на дискусията. Аз знам тревогите, които много от вас изразиха тук. Аз знам, че Европейския съюз трябва да дава отговор на всички нива с техните руски партньори. Ние не трябва да се крием. Ние ние трябва да е, повдигаме винаги конкретни въпроси. Е, ако ние искаме е, да бъдем стратегически партньори на Европейския съюз и вярвам, че сме такива, ние трябва да сме готови да се занимаваме и с трудни въпроси Искам да, искам да кажа, че бях особено удовлетворена по две причини. Първата причина е, че никой не си зададе въпроса дали Русия е важен стратегически партньор за Европейския съюз. И второ, е, че има общото съгласие тук в тази зала, е, че модернизацията и създаването е, на истинска демокрация и върховенство на закона все още не е приключило в Русия и че продължава да съществуват много проблеми по функционирането на демокрацията в Русия. А, а, искам, аз искам да ви кажа, че е, ще предам всички въпроси, които повдигнате, на върховния представител, заместник председател на комисията а, е, за, е, и ще отговорим по различен начин на вашите отговори. Радвам се, че при посещението на 24 февруари на представители на руското правителство тук ще имаме възможност да повторим нашата загриженост. Искам да кажа, да добавя, че Русия е постоянен въпрос е, в дневния ред на съвета по външни работи и искам да ви напомня, че един от съветите от миналата година насам редовно е, се занимава е, с нашите стратегически партньори. Това се случи за първи и последен път през септември миналата година и мисля, че господин председателя Ван Ромпой ще направи същото и в 2011 година. Сега искам да отговоря направо на някои от депутатите, които зададоха специфични въпроси. Първо на госпожа Аутала, човешките права е, Върховния представител, заместник-председател на комисията, искам да посоча текста на резолюцията на парламента, която беше гласувана през декември сериозно. Обстоятелствата е, за смъртта и е, задържането без съд и присъда на двама души в Русия, разбира се, ни разтревожи и ние обърнахме специално внимание в съвета на този въпрос. Това е загрижено готовност е, на всички нива, е, не само на двугодишните консултации, но и на други срещи. И ние настояваме Русия да поеме международни ангажименти, е, защото всяко решение или ограничителни мерки трябва да се разглеждат много внимателно в съвета и трябва винаги да разполагаме с конкретни доказателства, но ние настояваме Русия да води свои собствени разследвания. Сега на госпожа Ройтенен, ако не възразявате, човешките права бяха повдигнати, когато се е, обсъждаше новото споразумение и е, неколкократно ще се повдига този въпрос. Искаме да ви е, уверим, че ангажимента на Русия и на Европейския съюз да спазва човешките права, включително и на младсинствата, ще бъдат подчертани в бъдещото споразумение и всъщност да са ключов елемент в бъдещето споразумение. Господин председател, почитаеми членове на Европейския парламент, в заключение е, искам е, да обобщя е, някои неща, които вече казах. Върховенството на закона и независимата съдебна власт е, трябва да останат основна част е, в е, модернизацията, която в момента се осъществява на Руската федерация. Европейския съюз трябва да остане готов да подкрепи Русия в тези нейни усилия. Свободата на словото, на събиранията и на сдруженията са основа за всяка западна демокрация. Русия трябва да поеме свои правни ангажименти като членове на Съвета на Европа, на ООН е, и на ОССР е, е, е, защото е, за нас е, човешките права остават дълбока загриженост за нас и трябва Русия да търси устойчиви решения за Северен Кавказ. Ние смятаме, че въпреки всички тревоги, които изпитваме и много предизвикателства, поред които се изправя Русия, все пак имаше и положителни събития. Ние трябва да вярваме на президента Медведев и на неговите думи, думи и да продължаваме сериозния диалог е, е, с Русия по човешките права. Ако има нещо, ние трябва да бъдем уведомени и трябва много отблизо да следим всички събития в Русия. Благодаря ви много за ценните коментари. Искам да благодаря и на върховния представител, заместник председател на комисията, за това, че работи от името на Европейския съюз. Благодаря, казва председателката. Дискусията приключва. Ще е, гласуваме по-късно днес. А, всъщност, извинете, е, всъщност ще гласуваме в четвъртък е, в 12 часа. Сега преустановявам заседанието до 12 часа днес.